Pan Przewodniczący! Председателя. Dzień dobry. Добър ден на всички. Искам да приветствам с добре дошъл комисар Бърние, Започваме заседанието. Първата точка в дневния ред е изявление на комисията по повод до